Много сте ме, много пъти сте ме чували да ви моля за вашето сътрудничество, за да можем да се впишем в отреденото ни време. Но днес а, ще съм още по-стриктен, ще следя времето, за да можем да се впишем в отреденото ни време. Не мога да ви давам повече от това, което е, ви е определено като време. Сега нека да приемем дневния ред. Няма. А, нямате. А, така. Езиков режим. Финландски, латвийски и ирландски, малтийски не са на лице. Хавиер Морено докладчик по условията за влизане на граждани на трети страни е, и става дума за синята карта. Елена Йончеви ще е докладчик по ЕАСО. Медиан Дали ще е докладчик за трудовата миграция. Алис Куке, докладчик по е, директивата за хоризонтално хоризонталната директива за равното третиране. Някои становища сега. Доклад за мандата за преговорите за Обединеното кралство, Пол тънк подобряване функционирането на вътрешния пазар, Асита Канко. Роботика, изкуствена интелигентност, Пати Джаки – наказателно право и съдебно сътрудничество. Ако сте съгласни, продължаваме нататък. Имаме утре електронно гласуване, което е предвидено 12.15. Имайте предвид. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това ще е изслушване целия преди обяд. Това ще е изслушване по прилагането на Дъблин 3. Регламента Дъблин 3, не 4, а 3. Ще обсъдим изпълнението на регламента Дъблин 3. Целият пакет за обежището е много важен законодателен акт. Комисията не е публикувала доклади от 2016 година за изпълнението на съответното законодателство и докладчиците са привели този факт на нашето внимание. Хубаво е да се знае какво е приложението на изпълнението на регламента Дъблин, за да не се блокират решенията за дълго време. Ще имаме няколко кръга дискусията от... Имаме представители от Италия, Гърция, Германия. Това е в първия кръг от е, дискусията. Втори кръг дискусия има представители от институциите. Докладчика по досието е госпожа Келер. Докладчиците в Сянка също са тук. След това ще има възможност и колегите да вземат думата. Докладчиците и докладците в сянка ще получат не повече от една минута. Нека първо да дам думата на госпожа Шаса Алрихавай. Мадам Ал-Рихави. To pronounce it right, Led... Тя е от мрежата GRN. Мрежата е за оказване на помощ на бежанците. Имате думата за около 7 минути. Може ли да се справите? 7-8 минути ви давам. Добро утро на всички. Първо искам да ви благодаря за тази възможност, която ми давате Чувствам се привилегирована за това, че ми давате възможност да споделя своята гледна точка. По отношение на Дъблин, аз съм един случай свързан с Дъблин и съм оцеляла. Нека всеки в тази зала да се замисли последните въпроси. Има ли някой тук в стаята, който има опит с това да бъде принуден да остави скъпите си хора в къщи? Има ли някой, който е бил разселено лице или бежанец? И на последно място, може ли да си представете да сте в ситуация, в която всички решавате да тръгнете? Може ли поне да визуализирате това събитие и да помислите в коя държава ще поискате обежище. И сега отново казвам добро утро на всички. Аз съм Шаза, аз съм бежанец, базиран в Германия. Преди съм а, работил към ОНЕ, работила към ОНЕ в Сирия като помагах на бежанците и след това сама да аз станах бежанка. Как стана моето пътуване? Аз кандидатствах за убежище в, Шви... в Швеция, но получих виза за щатите. След това останах в Швеция за година и половина, като се е, имаше боричкане между Швеция и САЩ, кой да поеме случая ми. След година и половина решението беше взето, а именно, че аз няма да бъда приятел САЩ, но Швеция също отхвърли моето, а, моята молба. Те казаха, може да останеш около 4 години под, преди да подадеш нова молба. За този период аз не можех да работя, да уча или каквото и да е друго, да мога да водя нормален живот. Преди да реша да избягам от тази ситуация, т.е. година и половина първо да чакам и след това да чакам още 4-5 години решението в е, Швеция, аз реших, че ще търся обежище в друга държава. Отидох в Германия. В, Гърма... в Гър... Германия отново подадох молба и а, те знаеха, че мобата ми е отхвърлена в Швеция по Дъблин и ор, а, органите казаха, сега ще видим дали ние ще приемем мобата ви или не. Така изчаках още една година, докато се реши моя случай. Отново не можех да работя, нито да почна интеграционен курс, нищо. Животът ми беше спрян. Започнах пътуването си с амбицията, че ще съм много активна, ще уча езика, ще правя много неща, ще съм добър човек, ще работя и с а, ООН, за да помагам на бежанците. С, а, ще работя отново с ВКБОН, както съм работила. И накрая обаче се стигна до там, че аз изпаднах в депресия. Абсолютно се демотивирах. Имах а, наистина психически проблеми. Съгласно Дъблин, виждам, че това е един, една от последиците му върху бежанците. Последиците за бежанците. Говорим тук за човешки съдби. Не говорим а, тук а, за държавни служители, които седят за компютъра и решават а, отделен случай по случай без сякаш не са свързани с хора. Трябва да работим заедно с други хора. за да обясним за какво става дума при Даблин. За това, че в тези папки са помесени съдбите на истински хора. Аз съм работила към Вакабон и стотици хиляди случаи съм обработвала в офиса си. Никога не съм мислила за хората, а, за тези случаи. Сам, само съм си мислила, има много работа, ще видя кога ще мога да я свърша. 20 000 досиета залежават по бюрата а, това, и става дума за жени, за деца, за хора, които седят в беженските лагери в Гърция. Не можем да решаваме за живота на хората по, на... по такъв начин, без се замисляме. Ами това може и да съм аз. Аз не съм мислила, че самата аз, брат ми, сестра ми, хората от моето семейство ще, ще станат бежанци, ще бъдат засегнати от нещо такова. Говоря от гледната, моя гледна точка, гледна точка на бежанците. Е, с други думи, Дъблин не е допринесъл за споделяне на отговорността между държавите. По-скоро отговорността се прехвърля между отделните държави. Бежанците се прехвърлят като топка от една страна в друга страна. Е, никой не иска да се занимава с определен случай, а това не е моя отговорност и се прехвърля нататък. А хората е, са заседнали някъде и не могат е, да направят нищо докато се обсъжда кой е отговорен за техния случай. Понякога те не могат е, да направят нищо, не могат да работят, да е, си изкарват прехраната, да учат и така нататък. Системата на Дъблин е, ограничава наистина до голяма степен възможността на бежанците – да продължат пътуването си. В държавите членки като Италия, държави членки като Италия са пристигнали една трет от бежанците. Други страни, които са засегнати от бежанските потоци са Гърция и Малта. Не смятаме, че на такива места дъблинската система наистина сработва има някакво има вид нарушаване на човешките права в този, при този подход. Хората не се третират на равна нога, не се зачитат човешките им права в отделните държави. Например, ако видите хората в Гърция, беженските лагери, видяли ли сте как живеят хората там? не смятам, че ако се получават едни и същи услуги навсякъде, хората ще искат да се местят, да, с други думи, от Гърция да ходят в Германия. Посредством мрежата, за която работя GRN, ние ем, апелираме за ем, възможност е, за пълноценно участие на хората от засегнатата общност. Може би да се обсъди какви са решенията на място. Моите препоръки са следните. Моя опит показва, че трябва бежанците също да бъдат обхванати, да споделят своя опит. Отделните истории са различни, но предизвикателствата са едни и същи. to uh, re-emphasize on the fact that... Искам да подчертая, че ограничаването на движението посредством системата на Дъблин представлява голямо предизвикателство пред бежанците в Европа. Тези, които като мен, които са успели, се чувстват късметли или привилегировани. Ние не сме привилегировани, защото ние трябва да имаме възможност да упражняваме правата си. Това не е привилегия. Зад всеки един случай, зад всички тези бройки стоят човешки същества. Нека да създадем система, която третира хората с уважение и достоинство. Благодаря ви. Вие споделихте вашето преживяване с а, изключителна откровеност и страст. Благодарим ви. Сега Започваме първия панел. Но искам отново да напомня, че трябва да се придържаме към времето. По принцип идеята беше по 10 минути да разполага всяка група от а, изказващи се, но ако можем да се придържаме към 9 години, още по-добре. Гърция, Испания, Италия, първо започваме с Гърция. Имате 9 минути. Казвам се Маркос Каравиес. Аз съм ръководител на службата за бежанци тук в Гърция. Ще се изкажем от Гърция за по темата за Дъблин. Благодарим на комисията за поканата и това, че позволявате да се включим с видеоконференция. Смятаме, че това е подходящо време да се разгледа регламента Дъблин в степента, в която а, той се вписва в целите с помощ на мигрантите, техните членове на семейството за ефективни при процедури за предоставяне на обежище. Но преди да си задам този въпрос, трябва да си представим всъщност и контекста, в който беше разработен регламента и прият. Броят бежанци, където това не се разглеждаше като решение за масова миграция. И така, идеята ни беше да преразгледаме всичко това в Дъблин 3 в контекста на събитията от 2015. Говори се, ме, че сме в период след кризата, или поне броят на бежанците е по-малко от а, нивата преди 2015. Много сериозни потоци в посока острови в Бяло море. И всъщност имаше едно увеличение в края последната четвърта 2019 на края на 2019 година над 77 000 молби за убежище бяха регистрирани. Само в Лесбос 22 000. 223 молби имаше. Така че може да се каже десетия най-голям брой регистрации. Нека да ви представя известна обратна връзка от гледна точка на Гърция и гръцкия контекст. Събирането на семействата според регламента и по-конкретно събирането на семейства с непълнолетни е изключително важно – което означава, че 10 560 искани от страна на гръцкото звено през последните две години е значителен брой. Доста голяма част от тях са свързани с събиране на семейства. На практика редица въпроси възникнаха, що се отнася до прилагането на членове от 8 до 11, а именно членовете за събиране на семействата. И би било съвсем ясно, а, би могло съвсем ясно да се каже, че има а, принципно хармонизирано прилагане на тези членове в звеновете в държавите. Нещо важно има, свързано с доказателствата, които се използват и това, което се счита за доказателство за семейна връзка. Някои приемащи държави членки изискват много високи доказателствени материали и ги считат за недостатъчни. Понякога искат а, тест ДНК в а, все по-голям брой искания за събиране на семействата. А в други държави членки се разглеждат а, е, изключително а, косвени доказателства и а, в този смисъл трябва да има ясно изискване Тоест тази разлика в тълкованието, която наблюдаваме, може да ни доведе до извода, че също така изискването на по-високи доказателства, по-сериозни доказателства отнема повече време в процеса. А сега към темата за непридружените непълнолетни. Понякога зависи от статута на други членове на семейството и а, понякога те не попадат в изискванията на Дъблин 3. В същото време някои членове а, държави членки отказват да приложат този член 8, ако член на семейството има временно разрешително за пребиваване или пък нареждане за депортация. Също така се отко отказва и преместването, когато непълнолетното дете навърши на пълно, пълнолетие. Не трябва да се а, също така пропуска и едно друго задължение в член 24 от Хартата на човешките права, както и редица международни инструменти. Що се отнася до непълнолетните, трябва да вземем предвид, че всичко това е развито в сътрудничество с ВКБОН, ЕАЗО и други действащи организации. Имаме такъв контролен списък за елементи, които трябва да проверим и за да подпомогнем събирането на семействата, особено на непридружени непълнолетни, конкретно в Гърция и а, когато има роднини в други а, държави, освен Гърция. Също така се способства оперативното сътрудничество, за да се ускори процедурата по Дъблин. Целта е да се предостави информация, която да подпомогне спазването на критериите, определени в регламента Дъблин. И по тази причина ще ви дам кратък преглед. Провеждат се събеседвания, включително с детето, придобива се информация и тази информация се съпровожда с различните документи. Идеята е да има точна информация в контекста на съответното а, искане и ние считаме, че това е инициатива, която е подпомогнала това сътрудничество във всички звена и в крайна сметка е подпомогнала събирането на семействата. А сега към идващите искания, които се получават в звеното по Дъблин в Гърция при подаването на моба по Дъблин, така както виждаме и в попаденията по Евротак. Тук няма кой знае какво поле за тълкование. Все пак обаче първата а, държава е тази, която прилага критерии, критериите и по-конкретно системите на своите системи, а, е, а, е, своите собствени системи за прием. 710 искания има през 2019 в сравнение с 2229 през предишната година. Тоест, нарастват случаите, които са прияти по този начин. И за да приключа и с оглед на ограниченото време, няколко кратки коментара. Тоест, някои от недостатъците на Дъблин са свързани с структурата му и с практическото му приложение. Бюрократични сложности, различия в тълкованието водят до излизане от приложното поле на регламента. Държавите на първа линия поемат натиска от новопристигащите и трябва да приемат отговорността за тези, държа... за тези бежанци, които са решили да кандидатстват в повече една държава. Разпоредбите за събирането на семейства не се прилагат е, хармонизирано навсякъде. Трябва да има достатъчна възможност да се прилагат разпоредбите от регламента, за да се събират семействата. Има нужда от реформа и преразглеждане на тази система. Нужна е система, която функционира, но също така е устойчива на кризи. Не трябва да има несъразмерен товар на някои държави членки, така както е сега. Така че това, което липсва в системата в момента е елемент на справедливост, а ние считаме, че справедливостта а, следва да съществува. Благодаря ви много. Благодаря господин Лавриас, представител на гръцкия, а, гръцкото звено за бежанците. А, искам да помоля всички останали да си спазват времето. Имаме много работа днес и имаме все пак доста изказващи се. Трябва да чуем докладчиците, докладчиците в сянка. Трябва да има време за всички. Моля ви да си спазвате времето, защото иначе няма да остане време за другите. Сега благодаря ви, господин Каравиес, за изказването. Ще чуем представителя на Германия, господин Ралф Лесер от Федералното Министерство на вътрешните работи, заместник ръководител на звеното за законодателство в областта на обежищата и господин Франк Шимер Пфенинг от същия същата федерална служба в центъра по Дъблин в Бохум, Германия. Моля ви да си спазвате времето. Имате думата. Добър ден, казвам се Франк Шимъл и ръководя звеното за приложение на регламента от Дъблин в Германия. Нека да говорим за конкретното приложение на регламента от Дъблин в Германия. Германия е федерална държава и там всяка отделна административна единица, всеки отделен регион, ланд, отговаря за приложението на регламента. Мигрантите се разпределят в различните бундесланди, след това се започва процедурата, има медицински прегледи, проверява се изискванията за допустимост, проверяват се системите за VCC за Шенгенската информационна система и визовата информационна система. След това се събира информация по критериите, които са специфични за регламента от Дъблин. Бохум, Байховик и Берлин са трите центъра, където първо пристигат беженците в Германия. Това беше решението взето през 2015 година. Кандидатите изчакват там преглеждането на а, своите случаи. Надяват се, разбира се, да получат положително решение – ако решението е отрицателно, могат да обжалват. След това се взема решение за транспорт на кандидат свалия за обежище. И това се осъществява и със сътрудничеството на местната полиция. 49 000 са кандидатурите за обежище миналата година, 30 000 са получили положителен отговор. 8500 са били върнати към друга държава членка. И това е, е първият важен въпрос, на който трябва да се спрем. Близо една трета от случаите в, Гер... случаите в Германия стигат до а, извеждане в друга държава членка, съгласно правилата на Дъблин. Същевременно се прилагат доста различно разпоредбите на регламента на различните места. И е, в крайна сметка е, задължителни, е, правно задължителни тълкования могат да проистекат само от Европейския съд – а препоръките на комисията не са ни особено полезни на практика. Ще ви дам пример. Член 4, али... 12 алинея 4. А, доколко вече изтекла виза може да се използва при определенето на допустимост. Има спорове. Друг важен член е 19 член в регламента, където не е достатъчно ясно у кого е тежестта на доказателството. Това се отразява на различно на различните случаи. Има искания, които по някой път са отхвърлени, въпреки че няма конкретни, свързани с Дъблинския регламент, причини това да е така по някой път е, не се, е, няма достъп до информацията, която ни е необходима за кандидата, защото не всички запитвания за информация получават отговор или пък пълен отговор. От там нататък при връщанията е, важен е въпросът до каква степен приемащата държава членка може да настани тези хора. И много често има и а, отменяния на пътувания в последната минута поради здравословни причини. А има и ситуации, в които самите кандидати отказват да сътрудничат по време на процедурата. И така, крайният резултат 30 е 000 положителни отговора и 8500 души приблизително върнати обратно. Проблемът е, че е, когато на някой му се даде отрицателен отговор, т.е. се противопоставя на е, връщането си и е, става, излиза в нелегалност. Е, друг важен въпрос е обединяването на семействата. По някой път се използва дете, е, което е непълнолетно и се позовава семейството на неговото присъствие в тази страна, тъй като то не може да бъде върнато и се изисква цялото семейство да остане. Ако не успеем да направим прехвърлянето на време, може да се окаже, че обстоятелствата за кандидата се променят и неговата допустимост за една или друга процедура. И всъщност има почти стимул за приемащата държава да е, закъснее със срок. Здравейте, аз съм ам, Рихтер Лезър, работя в ам, Федералното министерство, съответния отдел. Трябва да кажа, че нещата много са се подобрили И в регламента Дъблин 3 са заложени много ясни разпоредби. Административният товар обаче е достатъчно голям и за държавите членки, и за заявителите. В Германия 5% при 5% от молбите, които са подадени в Германия, се е стигнало до прехвърлянето им в друга държава членка. Виждате, че говорим за ниска релевантност. В някои държави членки има големи асиметрии, като говорим за страни, които приемат голям брой бежанци, които идват първо там и страни като Германия, които приемат бежанците в последствие. Има системни проблеми, които съществуват и които не могат да бъдат разрешени на национално ниво и са свързани с Дъблин 3. Ясно може да се посочи, че Дъблин 3 не е регламент, който се увенчал с успех. Имаме нужда от ново начало, имаме нужда от нещо ново. Ето защо нашето правителство предложи концепция по какъв начин да се реформира регламента. Ще опиша три аспекта от това предложение. Имаме нужда от един справедлив режим за разпределение на компетенциите. Тук в Европейския парламент това е известно, тъй като по време на предишния мандат имаше предложение за такъв механизъм за разпределяне на правомощията. Понякога а, се създават стимули а, за заявителите, които трябва да бъдат премахнати. Трябва да видим а, какво може да се направи, но решаващо е държавите членки да имат общ интерес от това да се справят с миграцията. Ето защо имаме нужда от един справедлив режим за разпределяне на компетенциите. На европейско ниво трябва да има една обща система за обежището. И на следващо място искам да кажа, че трябва и на външните а, граници на Европейския съюз да се извършат проверки, както и във вътрешността на Съюза необходима още на външните граници тези, които нямат нужда от защита, да не бъдат допускани в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Лесер и господин Шимел Фенинг. Да, ясно е, че немското правителство не е доволно от сегашната ситуация и от регламента Дъблин 3. Благодаря ви. Аналист. Сега преминаваме към следващите участници от Швеция. Мария Сопо Лили Влад, ръководител на звеното за Дъблин и господин Джохан, Йохан Акселсън, ръководител на звеното за Дъблин на е, Шведската агенция за миграцията. Имате 9, максимум 10 минути. Благодаря. Е, изготвили сме презентация, но ще използваме само първия слайд. Бяхме поканени днес да говорим за процедурата по Даблин в Швеция и да говорим за конкретните оперативни въпроси, свързани с приложението на регламента. Първо, как работи процедурата по регламента? Виждате тук стандартната процедура за възрастни кандидати за обежище. Ще споменем и не съпътстваните малолетни лица, но ще се спрем основно на процедурата за възрастни, тъй като те са по-големия брой. Има три стъпки – процес на кандидатстване, процес на разглеждане на кандидатурата и процес на прехвърляне. Отговорността за целия процес е у Шведската агенция за миграция. Тя е отговорният орган. Само в някои конкретни случаи участват и други органи. При кандидатстването се ангажират звената за кандидатстване, регистрация на кандидатурата се извършва, проверяват се Евродак, визовата информационна система, е, ШИС е, и целта е да се действа бързо и да се направят тези предверки за няколко дена след подаването на кандидатурата, след което се преминава към интервю по член 5 на регламента от Дъблин. Интервю на кандидата. Всъщност това е единствения момент, в който има личен контакт между кандидата и Агенцията за миграцията, преди да се издаде решението. Именно за това този момент, на момента на интервюто е изключително важен и сме обърнали особено голямо внимание, за да направим нещата а, възможно най- добре организирани и за кандидата, и за провеждащите интервюто. Трябва да се действа ефективно заради сроковете по Даблин. След интервюто се прехвърля натрупано от натрупаната преписка към звеното за разглеждане на кандидатурата, звеното по Даблин. Разглежда се кандидатурата, определя се отговорната държава и се взема решението за прехвърлянето. Звеното по Даблин в Швеция е отговорно и за обработка на е, постъпващите в Швеция искания за трансфер на е, търсещи обежище към Швеция. След това се преминава към процеса на прехвърляне. Първо се съобщава решението на кандидата и след това се организира прехвърлянето. Има случаи, в които кандидатите за обежище, които са назначени за прехвърляне, заявяват, че не приемат решението или пък се укриват от властите. Тогава могат да се ангажират други агенции. При случаи, в които има не придружено малолетно лице, има повече контакти с органите по Дъблин и има задължително съпътстване на детето от е, на правни представители. Отправи се и оценка на възрастта там, където има каквото и да било съмнение за това, че е, е, съответното лице може да не е малолетно. Има медицински методи за определяне на възрастта, обаче времето е доста ограничено. И това за нас представлява пречка. Това е накратко за непълнолетните лица. А сега Мария ще сподели с нас а, своя опит от оперативна гледна точка. Благодаря. Като начало бих искала да подчертая, че нашият опит е тясно свързан с работата на шведското звено по Даблин и ежедневните ни оперативни е, въпроси там. Тоест, това не означава, че представляваме позицията на Швеция като държава. Ние сме независим орган и се занимаваме с конкретни случаи един по един. Най-добре вървят нещата, когато регламента от, от Дъблин функционира така, както се предполага да функционира. И когато успеем да съберем семейства, които са загубили връзка, а, чието членове са загубили връзка едни с други. Друг важен въпрос е а, правилото за веригата. Какво имаме предвид? Това правило е приложено и в Швеция, и в няколко други държави членки, няко... които са се договорили за справедливи и разумни приложения на разпоредбите в регламента, въпреки че в регламента те са неясни. И така, това са положителните резултати. Що се отнася до отрицателните резултати – Колегите в Германия често посочват, че най-сложното е в това, че има различни възможности за тълкуване на регламента от Дъблин от различни държави членки, от различни национални съдилища и повечето отрицателни примери идват именно по тази причина. Най-сложно се вземат решенията при не при дружените малолетни лица. Особено вземайки предвид строгите срокове. Ако те не притежават паспорти или други документи за самоличност и ако има някакво съмнение за заявената възраст, се оказва доста трудно в краткия срок, с който разполагаме, да определим възрастта, а с съответните медицински способи. способи. Що се отнася до решението на съда C47 от 2017 година, тълкуването в него е трудно за приложение. Отказва се, че държавата, към която сме се обърнали, може да се просто да не отговори. И това значително затруднява нещата. Другият проблем е изискването да се съберат доказателства. В най-голямата част от случаите информацията от кандидатите за обежище идва в устен вид и е много трудно да се намерят някакви писмени документи, които да я докажат. Обаче се оказва, че в различни държави членки валидността на устните показания се разглежда е, като различно силен е, елемент на доказателство. А, по някой път е, се случва също е, да има различни критерии за това дали дадено лице е напуснало дадена територия правомерно или не. Друг проблем е свързан с тежестта на доказателството, по член 12 алинея 2 за визите. Случва се даден кандидат за обежище да е използвал виза, за да влезе в държава членка. В някои случаи се твърди, че изискващата информация държава членка трябва да предостави тази информация, обаче ако кандидатът не предостави паспорт, това просто няма как да се докаже и всъщност няма как да се докаже а, от а, тази държава дали в първата държава лицето е влязло на тяхна територия с тази виза. Друг важен въпрос е обединението на семействата и по обединяването на семействата и по-конкретно понятието най-висше интерес на детето тогава често възникват спорове между различни държави членки. Благодаря това бяха госпожа Лили Блат и господин Съм Много ви благодаря за вашето участие в тази част на първата част на заседанието ни, а именно какъв е опита на администрацията на национално равнище. Сега ще чуем Мария Болоки от Испанската служба за обежището. Максимум 10 минути, заповядайте. Eh, Добър ден на всички. Благодаря ви, че ми позволихте да споделя нашата гледна точка свързана с регламента. Е, Споделя някои данни, свързани с системата за убежището в Испания. След това ще се спра и на регламента Дъблин. Ще ви представя няколко статистики. 720 хиляди от 720 хиляди моби, които са подадени в Европейския съюз, 120 хиляди са подадени в Испания. Част от тях са незаконни. Повечето от тези лица са навлезли незаконно на територията на страната има покачване на молбите с почти 100%, дори и повече понякога. В нашия случай заявлението по Дъблин върви паралелно с молбата за закрила. 10, през 2019 10% са били тези заявления, а след това има покачване на 100%. Това може да се обясни с факта, с страната на происход и за това, че има определени националности, които искат да останат в Испания. Има представители. Има граждани от латиноамерикански страни, които искат да останат при нас, особено от Венецуела, Хондурас, Колумбия и така нататък. Относно заявленията по Дъблин, ние ем, имаме опит, който чер, имаме опит, който сме събрали, но обменяме опити с други администрации. При това става при случаите за събирането на, семе, на членове на семействата при ам, непридружените малолетни, непълнолетни лица и други зависими членове на семейството. Ам, разглеждаме а, някои случаи съвместно с други държави членки. Ам, степента на прехвърляне е много ниска, нивото на прехвърляне на бежанци от една в друга държава членка. Имам предвид. Важно е да бъдат предотвратявани първичните бежански потоци, защото така няма да се стигне и до вторичните последствия. трябва да имаме предвид това откъде сме тръгнали. Идеята е да се поема отговорност от страната, в която беженецът първо е пристигнал. Е, акта от 99-та година от... и продължава и до днес неговото изпълнение в този му вид. Заради кризата от 2015 и заради настоящата ситуация, която не се описва в криза, разбира се, защото а, цифрите не са толкова високи, високи, но трябва да се запитаме дали тази идея, която е заложена първоначално, създава баланс между държавите членки. Сега се наблюдава концентрация в отделни държави членки и това не е устойчиво в средносрочен и дългосрочен план. Трябва да преразгледаме цялата система. Регламентът е бил ефективен в миналото за тържещия обежище и се е предвиждало коя държава членка да поема отговорност в рамките на международната закрила. Но това трябва да става по ефективен начин, така че и в, в времена на криза, и при обичайните миграционни потоци да се прилага един и същи принцип, който да е ефективен. Не трябва да има непропорционален товар за страните, които поемат първоначално бежанските потоци. През 2016 година Европейския парламент е направил предложение по въпроса и се, предлага, се предложи задължителна система за разпределяне, така че тези, които искат а, закрила, да ем, отидат в страна, в която имат връзки. Това може би да се предвиди в настоящия, настоящия регламент, за да се подобри функционирането на системата. Прилагането на клаузата за семейството обхваща братя, сестри, непридружавани, малолетни, непълнолетни лица, други зависими членове на семейството. И тези случаи трябва да бъдат решавани и на практика. Клаузите трябва да могат да бъдат прилагани. понякога това не е възможно, тъй като те се тълкуват по различен начин. Някои лица могат да нямат някаква специална връзка с дадена държава членка, защото нямат виза, нямат членове на семейството в дадена държава членка. В такъв случай може да се разпредели, разпределянето да се извърши по балансиран начин в рамките на държавите членки. Системата трябва да е обективна с критерии, които да са заложени предварително, да се гарантира правна сигурност и още веднъж лицата трябва да бъдат разпределени по балансиран начин в рамките на Европейския съюз. Системата трябва да е постоянна и да има превентивен характер. Тя трябва да се прилага не само във времена на криза. Важно е тази система да може да гарантира бърза обработка на молбите. Понякога лицата а, прекарват много време а, в, в изчакване на някакво решение, защото няма правна яснота. Нашата цел е да се подобри ефективността на настоящите процедури като същевременно се предотврати, предотвратят злоупотребите с националните системи. Това може да бъде взето предвид при преразглеждането на а, системата по Дъблин 3 и да се предвидят допълнителни клаузи, като се вземе предвид целият процес и а, се предвидят по-бързи процедури за а, реадмисия и обратно връщане. Трябва, освен това, да имаме предвид и правата на заявителите. Не трябва да се създават затворени центрове, където хората да бъдат затваряни а, окончателно. Трябва да се премахне отговорността на държавата, която приема първоначално бежанците. Първо трябва да има изисквания за страната, която първо приема бежанците и след това да има солидарност от страна на останалите държави членки, така че да се получи някакъв баланс. Трябва да се проявява солидарност и справедливост в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви за направената презентация и за това, че споделихте опита на Испания при преработката на искания за убежища. Както и спецификата на обичайни високи нива на, навлизане влизане в Испания. Нещо различно от а, другите държави членки, където има малко по-различна динамика на наплива. Следващата точка от Италия Симона Спинели. От ръководител на отдела Дъблин в Италия. Имате думата. Надявам се, че ще успея да спазя определеното ми време. Колегите преди мен вече очертаха основните проблеми, които споделяме при приложението на Дъблин в Европа. Искам да се върна на един от основните принципи в настоящия регламент Дъблин – трябва да си имаме повече доверие. Принципа на взаимно доверие, особено, що се отнася до доказателствата. Доказателствата, които следва да са основата, на която работим. Солидарността и преразпределението. Това е нещо включено в договора. Това трябва да е правната рамка за всички ни. Чухме много за историческия контекст и настоящите обстоятелства вероятно са такива на преход. Либия е политически проблем. Вече говорихме, че в Дъблин не би трябвало да разглеждаме политически проблеми, но с оглед на настоящите обстоятелства, Следва да имаме по-дългосрочен поглед и да обмислим какво се случва в следващите години, ако искаме да имаме реална реформа. Както каза и немския колега съвсем ясно, нужна е неотложна реформа в Италия. Приложението на регламента Дъблин се променя през годините, както знаете. Имаме намалени потоци. Нека ви напомня, че Италия има само морска външна граница, което означава, че незаконното навлизане в Европейския съюз се случва от Средиземно море. А, също така сухопътната граница е външна, вътрешна граница, т.е. всичко, което се случва като а, навлизане от изток, е определено по Дъблин. През 2019 ситуацията е малко по-различна. Подобно на Испания, въпреки че имахме 11 000 незаконни а, влизания, имахме повече от 40 000 искания. Прехвърлените по Дъблин бяха 60 000 или малко по-малко. Системата за прием около 50% бяха ново навлезлите по Дъблин. За критериите говорихме. В Дъблин има известна иерархия на критериите. Така че първото навлизане е остатъчно. Член 13 Какви са обаче основните елементи? Най- използваните, които сме прецизирали и по-рано. Трябва да се докаже, да речем, че някой е непълнолетен. Как да стане това? За да може да му бъде оказана защитата, с която се ползват непълнолетните. доказателствата за семейна връзка. По същия начин, така както каза и е, гръцкия колега. Понякога обаче няма как да се окаже тази защита, защото кандидатстващите нямат никакви документи. Много е трудно да се докаже семейна връзка без документи дори и с ДНК а, тестването. Там имаме докази, доказателства само за пряка връзка. А понякога връзката не може да бъде установена, защото този член на семейството живее в друга държава членка. Няма как без взаимно доверие да се осъществят тези процедури. Това означава, че ни трябва общо тълкование. Но както вече чухме, когато се намираме в неотложна ситуация, рискът е, че всяка държава членка тълкува Разпоредите така, както е най-удобно. Ето защо понякога е съвсем логично да кажем, че има проблем с сроковете, за оценка на семейните връзки, за датирането за определенето на възрастта на определени лица. Трябва да се използва Евродак много засилено, за да могат и да се използват определените процедури. Нашата държава участва в много операции от типа търсене и спасяване в водите. Естествено, има много случаи, в които можем да, да говорим дали спасяването а, и след това приема на определените лица е в съответствие с член 13. Но естествено трябва да преодолеем този въпрос за държава на първо влизане. Но, за съжаление, се отнася това като че ли само за едни държави, за други не. Не е справедливо този товар да се поема само от няколко държави. Имаме много обща работа между държавите членки и аз исках да уверя Шаза Арлихави, която говори в началото в нашата структура за всички тези бюра, бюра стоят хора и в момента държавите членки полагат усилия за да преодолеят принципа на държава на първо навлизане и да се разпределят а, добре всички навлизащи в европейската територия, да има равновесие и да се спази солидарността не само между държавите, но и в рамките на търсещите обежища също. Благодаря ви много за вашето изказване, госпожо Спинели. Сега преминаваме към оценката на тази серия от изказвания – представители от администрацията, които бяха поканени. Искам и се да чуем първо госпожа Келър, нашия докладчик, и след това докладчиците в сянка. Моля ви, максимум две минути, за да може да оставим време на нашите оратори да отговорят на вашите въпроси. Напомням ви, че вторият панел трябва да започва в 10.35. Това ще бъде проблем, естествено, но все пак имаме втори панел, втора част, за да можем да приключим в 12.30. След това имаме и среща на координаторите. Имаме наистина най- натоварената възможна програма. Госпожо Келър, благодаря много господин председател. Благодаря на всички ръководители на а, звената Дъблин, които а, дойдоха тук при нас или се включиха и приеха тези правила доста стрикни да се изкажат толкова кратко. Но все пак имаме една доста добра картина европейска на 6 държави членки, доста различни. говорим за различни тълкования на един или друг член на Дъблин. Какво да се направи? Какво предлагате вие, за да вървим заедно напред, за да се сближат тълкованията максимално, така че да се спазва духа по-скоро, отколкото буквата на Европейския регламент. Втори въпрос по непредружените непълнолетни. Там също подчертахте ограниченията свързани с сроковете, трудностите за добиване на доказателства, разликата в тълкованията, за това какво е необходимо като доказателство и така нататък. Но предложения, какви имате, за да могат да се защитят непълнолетните. Немските колеги подчертаха важността на външните граници, други пък говориха за минаващи. т.е. лица, които не са регистрирани задължително по Дъблин, отново по този въпрос какви начини на действие виждате, които биха били ефективни, за да се борим с този феномен. Госпожо Келър, бяхте за пример, що се отнася до времето. Господин Тобе, като докладчик в сянка, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори за техния принос. Виждаме, че Дъблин не функционира днес. И един ясен проблем, който виждаме, е големия брой вторични движения. Искам да задам въпрос. Всъщност имам само един въпрос, тъй като от това ще ни даде доста яснота. Мисля, че всички е, виждаме, че трябва да се хармонизират системите за убежища и това е нещо, което трябва скоро да бъде направено. Как да хармонизираме нашите системи е един въпрос, но въпросът ми към вас е, мислите ли, че това ще е достатъчно, за да предотвратим вторичните движения? Нужно ли е да направим а, други да предприемем нещо друго, за да предотвратим тези вторични движения, освен Дублин. Дъблин. Благодаря. Благодаря, господин Тобе. И това беше кратко и ясно. Сега господин Бартоло, нашият заместник-председател, има думата. Здравейте на всички, здравейте господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Ясно е, че Дъблин не функционира или поне функционира много зле, защото няма добро сътрудничество между държавите членки. И всичко това е ясно казано от съвета на Европа. Срещнахме се с докладчика миналата седмица събирането на семействата, интереса на детето. Има много различни елементи в текста. Много е дълъг, много е сложен. Има редица проблеми с Дъблин 3. Член 80 от договора за функционирането на Европейския съюз отбелязва принципа на солидарност и принципа на отговорност. Трябва да преодолеем вече тази идея за отговорността на първа държава по ам, навлизане. В предишния мандат на този парламент беше предложено да има реформа на регламента Дъблин, която да позволи равно разпределение между всички държави членки. При положение, че това е съвместно предложение, защо никой не му обръща внимание и защо някак си се игнорира това досие в съвета. И ето ни нас отново. Обсъждаме същите тези теми, но решението би било да се приеме позицията на този парламент от предишния мандат. Да има реформа на процеса Дъблин. Сега господин Гарен. Благодаря, госпожо, господин председател. Благодаря на всички представители на а, органите в държавите за а, техните а, изказвания, които, както колегата Бартол правилно отбеляза, вървят в една и съща а, по сока и наистина всички говорим за различното тълкование на разпоредбите на регламента, липсата на солидарност и преди няколко седмици имаше едно изказване на гръцкия министр за и въпрос за това как могат да се локализират непълнолетни и всъщност той не получи никакъв отговор. И така, как да се продължи работата по тази тема? Ако 140 деца, които са ...640 деца, които са а, загинали в Средиземно море от началото на а, за миналата година, а, не ни кара да действаме какво а, е необходимо трябва а, наистина да знаем, че хората са поставени в такива обстоятелства, в които няма как да подадат молба за виза и трябва да имаме начин на действие в а, Европейския съюз, за да подпомогнем тази ситуация. А, уважаеми господин Тардино, вие трябваше да се изкажете по-рано. Извинявам се, че не спазих реда. Сега имате думата. Ома, ми скузаво и А, <laughs> окей, грация. Аз ви се извинявах на вас. Няма нужда вие на мен да ми се извинявате. Има различни критики към регламента – През 2017 година близо 7000 е, кандидатури бяха направени, обаче твърде малка част от тях бяха действително прехвърлени по е, Дъблин 3, само 13%. Един от основните критерии, които трябва да ни е, помагат, всъщност е идеята за обединението на семействата. Обаче тази идея не се прилага както трябва. Чуваме много неща. Говори се за липса на гъвкавост, говори се, че на практика така е формулирана концепцията за обединяването на семействата, че реално е много трудно да се е, изтълкува регламента. Говори се за първа страна на навлизане. Необходима е повече е, солидарност. Иначе се налага първата страна на навлизане да поеме цялата тежест. Как може е, да се прилага по-добре? семейното обединяване. Благодаря, госпожа Ернст. А, благодаря. Знаем, че след арабската пролет през 2011 година стана ясно, че Дъблин се е провалил. Малстръм <clears throat> може да си спомните и може да спомните и гробовете на малки деца. След това няколко години по-късно излезе работната програма на агенцията през 2017 излезе предложение на парламента, с, което беше прието с две трети мнозинство. Значи, предложението съществува и щях да се радвам, ако има поне един представител от тези, които се изказаха, да споменат, че има нещо, което съществува и може да бъде разгледано. А това е предложението. Има въпроси, които много ме интересуват. Разпределянето. Много казаха, че разпределението трябва да се промени. Как да стане то? Какви са предложенията в Италия, в Испания? Нека да се спра на тези страни, които приемат бежанците на първа линия. Тук трябва да спомена и Гърция. Има съдебни решения на Европейския съд, които посочват, че някои премествания не трябва да се осъществяват по Дъблин. Е, всяко преместване, което е недостойно, нечовешко, няма право да се осъществява. Искам да попитам тези представители по какъв начин може да се а, е, прилага всичко това на практика при а, е, разпределяне на справедливо при разпределен при справедливо разпределение на компетенциите, как трябва да се подходи. Това беше предложено от един от а, ораторите. И а, какво предлагате, когато говорите за предварителната проверка? Имате предвид а, а, проверка на изображенията, на какво точно имате предвид? В 10.35 трябва да преминем към следващата част. Можем да се забавим малко, но моля ви не твърде много, защото ни е ограничено времето. Има още два въпроса. Госпожа, по една минута. Госпожа Гиа. Ще бъда кратка, господин председател, тъй като всички много добре знаем какъв е основният принцип, на който се обляга Дъблин – той е свързан с е, принципите на обежището да са подобни в различните държави членки. Това е идеята. От една страна се вижда, че принципа на държавата на праводно влизане не функционира. Второ, трансферите е, не функционират и са скъпи. И на трето място не са намерени други решения. Не знам дали гостите ни тук могат да ни отговорят на този въпрос, но основното, което ме вълнува е кога ще се мине към този етап в, Европе... в съвета, на който ще се намери е, функциониращо решение, за да се замени с него нефункциониращото. Госпожа Ферара, благодаря господин председател, благодаря и на колегите е, ще бъда съвсем кратка. Що се отнася до критерия за страната на първо навлизане, критерий, който се прилага изключително широко, е, доста се впечатлих от изказването на представителите на германското звено за Даблин, е, които казаха, че трябва да има някакви филтри, които да определят какво означава легално навлизане и онези, които не са спазили критериите, да попадат в друг, да излизат от тази група. В текста на Европейския парламент от 2017 година по темата се предвижда да се разглеждат кандидатурите по определена процедура, една по една индивидуално. И след това в страната на първо навлизане следва да се репатрират онези, на които, които не отговарят на критериите. Много бързо ли говоря? Опитам се да се впиша. Опитам се да кажа много неща, но трябва да не говоря твърде бързо заради превода. Въпросът правен ли е или политически? Италианските власти говориха за липсата на взаимно доверие органи на други държави също говориха за това, че има различно тълкуване. И за това искам да попитам, защо има различно тълкуване политически съображения или по правни причини? И ако в правните норми има възможност на различно, за различно тълкуване, те трябва да се коригират. Е, трябва да чуем а, ораторите поканени да участват. Имаме петима участници и бяха повдигнати много въпроси. Така че, моля ви, опитайте се да се ограничите до онези елементи, които засягаха лично вашия опит. Минута, минута и половина максимум Гърция. Благодаря. Ще се опитам да отговаря, отговоря а, на два въпроса съвсем накратко. Първо, въпроса за вторичните потоци и второ за тълкуването. Първо, за вторичните потоци. Ако смятаме, че вторичните потоци са свързани с недостатъците на регламента от Дъблин, това означава, че е възможно решение – би било да се измени регламента по такъв начин, че той да функционира добре. Предположението е, че регламентът може да функционира добре само в, в кризи, само ако има елемент на справедливост. Що се отнася до разликата в тълкуването, нещата стоят така. При всяко едно правило може да има някои различия в тълкуването, но също времено има някои основни принципи, които трябва да се прилагат при тълкованието. Например, необходимостта да се запази единството на семействата, необходимостта винаги да се съхранява висшия интерес на детето, и необходимостта да се прилага хартата на Европейския съюз за основните права. Така че благодарение на тези принципи е, има някои е, възможности за по-ясно тълкуване. Разбира се, може за в бъдеще да се формулират нещата по-ясно. Е, друг основен принцип е, е взаимното доверие. Сега принаваме към немската страна. Господин Лесер има думата за една минута. Хармонизирането на системите за обежище, дали това е достатъчно? Хармонизирането е много важна цел, но не е достатъчна. Трябва да имаме предвид, че трябва да създаваме стимули за заявителите, но и за държавите членки трябва да се премахнат асиметриите между държавите членки. Някои държави членки са прекомерно натоварени, съществува дисбаланс и ам, поради това има напрежение между държавите и те не си сътрудничат достатъчно. Ако тези асиметрии се премахнат, ще а, постигне много и много от проблемите ще вече да се решени дори в областта на вторичната миграция. Ето защо Германия в позицията на правителството предлага режим, който предвижда предложение, е, който предвижда включването на предложението на Европейския парламент при разпред... за разпределяне на за справедливо разпределяне на компетенциите. Ако се заде такъв режим за, за ам, справедливо разпределяне на компетенциите, ще могат различните тълкования да бъдат премахнати. Все още стои въпроса кой е, е компетентен. Това се обсъжда все още когато се решават случаи дали едно лице да бъде прехвърлено от една държава членка в друга. Но ако съществува един такъв режим, няма да е така, защото ще има ясно разпределяне а, на бежанците. И а, когато този а, режим се осъществява с помощта на АЗО, има яснота, всички лица се включат в Евродак и всяка държава членка знае по всяко време как върви разпределенето. Тогава няма да има никакви боричкания. Благодаря ви. Мистер Акселсон и <laughs> Господин Акселсон и госпожа Лили Блад от Швеция. Мисля, че е важно, че се повдигна въпроса за тълкуването. А, дали става дума за политически или правни различия? Става дума за правни различия, защото в Швеция тълкованието се предоставя от съда. Разбира се, можем да говорим много за това как хармонизирането на системата може да се отрази по-нататък. Но аз говоря за опита в нашия на офис за Дъблин. Ясно е, че там, където има различни практики в различни страни, това се отразява по различен начин на придвижването. Хармонизацията би помогнала. Благодаря. Благодаря, госпожа Болоки. Заповядайте за коментар. Настоящата ситуация създава предизвикателства за всички ни. В нашия случай един от проблемите е свързан с отговорността на страната на първо навлизане. Може би е добре да се създаде по-ефикасна система за справяне с бъдещи кризи. Благодаря. Госпожа Спинели, заповядайте. Според мен трябва да се продолее и концепцията за първа държава на навлизане. Една от стъпките, които можем да предприемем, за да създадем взаимно доверие, би било да се увеличи тежестта на доказателството. Да кажем, ако някой твърди, че има семейни връзки, а, освен ако нещо не е в противоречие с висше интерес на непълнолетно лице, ако има такова въвлечено, тогава това трябва вече да е ясно основание за придвижване напред. Оттам нататък – Ясно е, че няма как да задължим хората да остават на едно и също място. Мястото, където са подали мова. Благодаря ви много. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря ви, че е, подбрахте най-важните елементи от въпросите. Е, за нас е голяма чест че участваха представители от а, 5 или 6 дори а, административни системи. Защото без вашия опит а, ма, ще ни е трудно да коригираме да близкия регламент. И сега нека да преминем незабавно към втората част на изслушването си. Благодаря ви много. Преминаваме към следващата част. Става дума за поредица презентации от експерти на европейско равнище. Много се радвам, че можем да приветстваме тук на втората част на заседанието си представители, които се занимават с оценка и анализ на приложението на Дъблинския регламент тук в ниво Европейския съюз. Първо, оценка на въздействието на регламента на Дъблин. Катрин Вулър, директор и Ставрос Папа Георгиус Гергополос, правен директор. Ще имате думата за 10 минути, за да представите проучването, но имайте предвид, че нямаме много време, така че много ви моля, спазвайте времето си за изказване. Ако можете да го се ограничите до 9 минути, ще сме благодарни. Благодаря ви много. Ще представя препоръките на аналитичен документ, който ще се публикува в петък. Щеше ми се да мога да кажа, че ще има изненади в този документ, но такива няма да има. Е, нужните изследвания за третия Дъблински регламент се основават на оценка на базата данни, събираща информация от националните системи за обежище. Това не е оценка на евентуални възможности за промени на регламента или на евентуални възможности за въз... оценка на въздействието на неговите альтернативни формулировки. Става дума само за оценка на третия дъблински регламент. И тук трябва да имаме предвид, че има недостатъчна информация за този анализ. Особено, що се отнася до основания за подаване на искане, продължение на процедури, ресурси, отеглени е, кандидатури, брой на провалени трансфери и е, задържане, лишаване от свобода. Така че а, първата ни задача беше да се опитаме да намерим информация по тези теми. След това използвахме а, инструментариума на Европейската комисия за ефективност, ефикасност, последователност и европейска добавена стойност. Това са правилата за по-добро управление. Що се отнася до ефективността, е, проучванията показват, че е, третия регламент от Дъбли не е ефективен, защото не изпълнява целите си. Първа цел – бърз достъп до процедури. Както чухме от изказалите се в първата част на проучването и особено, че за това не се случва. Втората цел е да се сложи край на множествените кандидатури. Това, което виждаме в кандидатури в проучването е, че има такива множествени кандидатури, именно защото Даблин не се справя с причините за вторичните процеси. Предложението от 2016 година за реформи предвижда санкции, но това не, не променя причините, поради които хората се преместват. Те искат да се съберат с членовете на семейството си, имат и други причини. На трето място, иерархията на критериите, очертана от трети дъблински регламент, не се спазва изцяло. Много често основно се спазва принципа на страната на първо навлизане, а всъщност това ма, трябва да е последния вариант. След това, ефективност. Неефективен е от финансова гледна точка регламента, защото не се постигат целите. Финансовите разходи трудно се оценяват, но са близо или поне 1 милиард евро годишно. Има сериозни проблеми, свързани с провалените трансфери от основните потребители на този елемент от системата Германия и Франция. И накрая, много хора страдат от системата, остават блокирани или пък биват трансферирани принудително или пък задържани и лишени от свобода. Що се отнася до целите, целите на регламента продължават да остават актуални. И когато няма централизирано вземане на решение в обща система, се предоставят тези отговорности на отделни държави членки. Проучването обаче показва, а, и това и други проучвани, че актуалността на трети дъблински регламент в настоящия му вид може да бъде поставена под въпрос. Четвъртия критерий за оценка – последователност. Последователността на регламента от Дъблин, третия регламент, е слаба. Първо, няма вътрешна проследователност. Различно се прилагат основните членове в различните държави членки. На второ място, непоследователен е спрямо основните права, поради грешки и недостатъци при формулировките. И накрая има различни формулировки и тълкования, на регламента от Дъблин и на директивата за процедурата за обежище. И накрая европейска добавена стойност. Добавената стойност на европейски правни норми в, обл... в тази област е съвсем а, ясна. Необходимо е да има а, обща система, поне що се отнася до критериите и доказателствата, при положение, че няма централизирана система за вземане на решение. Независимо от това, е, недостатъците в приложението на регламента от Дъблин повдигат сериозни въпроси за добавената му стойност в настоящия му вид. В заключение, нека да направя някои препоръки, които извлякохме от проучването, а ще можете да го прочетете в петък когато бъде публикувано. Първо, основните проблеми са свързани и с а, структурата на а, правните норми и с приложението. Тоест не става въпрос за необходимост от по-добро предложение само и единствено. Всъщност проблемът е в самите правни норми. Те са неясни, несправедливи и оставят твърде много възможности за маневриране по политически съображения от страна на държавите членки. Необходими са правни инструменти за преодоляване на тези проблеми. Има освен това и много проблематични решения в областта на политиката, заради усилията да се намали отговорността. Всяка държава да намали своята. Всъщност нещо, което беше описано от Шаза в нейните коментари. Да не говорим, че има и сериозни проблеми, проистичащи от липсата на ресурси. Препоръките трябва да а, засегнат и а, правните формулировки и приложения. За приложението трябва да се спазват по-добре критериите, така как са подредени иерархично. Да се обръща внимание на по-сериозно внимание на критерия за на семействата на члена за зависимите лица, на член 17 също и е, когато има изисквания за реадмисия в първоначалната държава, а, къде и се очаква, че няма да има положителна реакция, трябва да има мерки за предостав... пре... установяване на трансферите, особено там, където има съмнение дали основните права на лицето ще бъдат спазвани в тази държава. Препоръките, свързани с спазването на правата на човека. В много европейски езици е навлизан е навлязъл глагол блинирам. Какво се има предвид? Ако ви блинират, означава, че ви прекарват през някаква месомелачка на ужасни преживявания. Що се отнася до причините на преустановяване на трансферите, няма нужда да трябва да се доказват системни недостатъци. Има сериозни проблеми с информацията за а, семействата, с а, спазването на върховния интерес на детето. А, проблем има и с хартата на основните права. И трябва да се оценят всички тези проблеми, вземайки предвид и най-засегнатите лица, клази е 8 алинея първа и втора трябва да се използват в по-голяма степен, включително, що се отнася до семейното обединение, социалното, социалните връзки, възможности за заетост и накрая препоръки във връзка с солидарността да се използва член 33 в сложни ситуации, който дава възможност за, предот... за превентивни действия от страна на комисията на държавите членки. Използване на член 17 механизъм за споделяне на отговорността за конкретни групи и пристигащи. И накрая, ако има реформи, трябва да има справедлива система за споделяне на отговорности. Иначе няма как да се напредне с реформите, няма смисъл и логика. Това беше и нашата критика към предложенията за четвърти дъблински регламент. Не може да се работи с лоши е, правни текстове в тази област до безкрай. Дъблин 3 продължава да действа и е, при, препоръчваме при приложението му да е, имат превес правата, основните права. Благодаря. Знам, че не е лесно за представителите на националните администрации. За вас също няма да е лесно. Моля ви, направете всичко възможно, за да се вместите в отредените ви 9-10 минути. Александър Дешалус е следващият оратор – той работи към ОНЕ, към Върховния представител за бежанците. Той ще представи резултатите от проучването на регламента Дъблин 3. Благодаря на комисията Либе за тази възможност, която ни дава да участваме в тази, това изслушване. Няма да представям доклада на ИКРЕ в подробности. Беше интересно да чуя какво имат да кажат останалите. Много от ем, заключенията съвпадат с това, което казах и останалите, че ем, много често ем, бежанците са въвлечени в правен водовъртеж. Има някои препоръки, които мога да представя. Правото на информация и на лично интервю. Има някои предизвикателства, които са включени в проучването ни. Няма достатъчно обучен персонал, няма достатъчно устни преводачи на разположение. Има бюджетни ограничения в някои случаи като ам, има и ам, невъзможност за ам, принтиране на документите. Няма винаги на разположение преводачи. Необходими са допълнителни разяснения. Материалите, ам, които информират възложителите, понякога са много сложни и ги объркват трябва информацията да е структурирана така, че да е упростена. Не може е, всичко да се фокусира върху събирането на доказателства. По-скоро, по-скоро трябва да се ам, определя на време кой поема отговорността. Относно децата, има също много предизвикателства, включени в проучването. Няма достатъчно обучение за това как да се подхожа към деца и за това, че е необходим друг подход за тях. Има непоследователност в подходите, свързани с представителството и попечителството. Има и непоследователност в подходите при проследяването на семейството. Относно критериите за събирането на семейството и клаузата за зависимите членове на семейството. Не винаги проследяването на семейството се извършва ефективно в някои държави членки. Има различия в изискванията за доказателствата, за това дали някои членове на семейството имат право да се съберат с други или не. Забавят се процедурите за събиране на семейството в ущърп на децата и други възрастни лица. Понякога има дискрет конфискационни клаузи, които трябва да се използват. В противен случай не може да се съберат семействата. Има критерии и прагове, които са различни и се прилагат по различен начин. Ам, въпреки, че има ам, разпоредба в член 16, която урежда точно това липсват насоки за прилагането на дискреционната клауза. Това води и до различното и прилагане, което различното и прилагане води и до политически последици. Съществуващите а, изисквания водят до допълнителни предизвикателства. Ще се е, спра сега на предизвикателствата на препоръките, включени в нашето проучване. Важно е системата да бъде реформирана, така че да се е възможно семейства да могат да се объединяват рамките на Европейския съюз. Трябва да има достатъчно ресурси за, функциони... за функционирането на системата и трябва да се оказва подкрепа от ЕАЗО. Проучването показва, че липсва хармонизиран подход при изпълнението на дъблинската система и по този начин и държавите членки и а, бежанците нямат доверие в системата. Това се отразява негативно и върху доверието между самите държави членки и а, понякога а, се стига до там, че бежанците са оставени на произвола на съдбата, тъй като никоя държава членка не иска да поема отговорност. Трябва да се прилагат клаузите по такъв начин, че да могат семействата да бъдат събирани. Да се предвиди трябва да се предвидят и бързи процедури за събиране на семейството. Системата не може да функционира коректно, тъй като определенията не са ясни за квалифициране на отделните членове на семейството. Държавите членки трябва да могат да използват дискреционната клауза, за да могат да събират членовете на семейството, като се съобразят с, основните, с хартата на основните права. Трябва да има проактивно събиране на информация, която да доведе до определене на отговорната държава членка, която да разгледа съответната молба и да вземе решение. В дългосрочен план ще са необходими допълнителни ресурси и привежда съответствие с права, правилата на Дъблин. Ние препоръчваме информация да се предостави възможно най-рано и в устна и в писмена форма, дори преди да се подаде молбата за обежище. Трябва да се подсили координацията между изпращащата и приемащата държава членка, за да може прехвърлянето да протече бързо и гладко в рамките на Дъблин трябва да има присъствие на а, служители за връзка в а, отделните държави и членки. Механизмът за идентифициране трябва да се използва, за да се определят лицата, които имат нужда от а, специална помощ. Е, безплатната правна помощ трябва да е налична на всеки етап от процедурата по Даблин и трябва да се е, разбира системата правилно. Липсата на взаимно разбиране е пречка пред събирането на семействата. Трябва да има сътрудничество между държавите членки. Децата понякога са включени в много дълги процедури, а трябва събирането на семейството да се постави като приоритет. Показва, показано е, че има нужда от ефективен механизъм, който а, да включва процедури, които да са в защита на върховния интерес на детето. Трябва да се ускорят процедурите, така че да се намалят а, а, разходите и нуждата от допълнителен персонал. Трябва да се действа по възможно най-бърз начин след пристигането на някое пълнолетно или малолетно дете. Трябва да се предприемат мерки, за да се зачете върховния интерес на детето. Ще приключа до тук, но искам да спомена, че имаме някои препоръки, свързани с новия пакт, кой препоръки сме публикували през януари, те са тук в залата. Виждам, че повечето екземпляри вече са раздадени. Това е добър знак. Ако са ви необходими допълнителни, можем, допълнителни екземпляри, можем да ви представим. Благодаря ви. доста интересен беше вашия доклад. ние. Разбира се, следим това, което се случва във Върховния комисариат към ОНЕ. И за следващия оратор се отнася препоръката ми, а именно да се вмеси в отреденото му време. Госпожа Йохана Драман от ГД Вътрешни работи към Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря и на почитаемата госпожа Келър за това, че организира тази среща. Наистина през 2015 година комисията предприе необходимото, но все още се разглежда предложение, по което няма нужното съгласие. Аз ще се спра в изказването си на два основни стълба администрацията, административното управление на дейностите по Дъблин и също така функционирането на настоящия регламент на основа на оценката, но също така и по отношение на статистиката. Ако разгледам административното управление, според а, член 36 има възможност за административни а, организационни мерки, например офиси за връзка или а, упростяване на процедурите. Това са възможности, които държавите членки могат да приемат а, съответно вътрешно, включително ограничаване на сроковете. Това е в съответствие от, а, с регламента. От 2016 имаме пет такива административни договорености. И в съществуващия Дъблин имаме и член 44, който има роля при приемането на регламента през 2014 година и актуализацията на 2016 и регламента от 2003 година, така наречения регламент за приложението. Освен това, комисията най-редовно се провежда експертни групи, контактния комитет така наречен, за да се обсъдят различните нормативни елементи, свързани с приложението на достиженията на законодателството по Дъблин, включително след постановяване на решения на а, Европейския съд и Съда по човешките права. Понякога два пъти годишно. И така отново а, целта е да се обмислят различните възможности. Също така, ние сме апелирали към съда с а, малко за повече сътрудничество, що се отнася до доказателствата. Например, теми, обсъдени в контактния комитет са, например, обстоятелства, при които лицата са подали а, молби за обеща в някои държави членки, въпроса за а, оттеглени а, молби, след това последствия подани в други държави, също така преминаване на граница и въпроса за събирането на семейства също беше повдигнат, както и други въпроси. Също така по член 37 помирителната процедура е важна. Тя трябва да може да подпомогне спора пред държави членки при приложението на регламента например, по искане на една от държавите в спора, но също така трябва да се съгласи и другата страна за използване на процедурата. Виждаме, че има опити в последната година да се активира процедурата, но така или иначе все още не е ползвана, заради факта, че или неформално между държавите членки се разрешава въпроса, спорния въпрос, или пък защото никой от двете спорщи държави не инициира тази процедура. Административното управление, АЗО също така има много важен принос за системата Дъблин. Също така установяването на мрежа звена по Дъблин, отели по Дъблин, които си сътрудничат и платформата Dublin, която беше инициирана през ноември 2016 година, което позволява на членовете на мрежата да споделят информация и опит. Много оратори говорят за а, начина по който е организиран на процедурата, но също и така приложението им, различните процедурни елементи в Дъблин. Ще се спра сега на тях, особено поемането а, на определени молби или връщането. Общия брой прияти молби за така наречените take back и take charge За 2012 година имаме 28 000, а за 2018 94 000. През 2012 9000 прехвърляния, което нараства до 25 000 през 2018. Дялът реални прехвърляния в сравнение с исканията Виждаме голяма разлика в годините, но така и не са надвишли 35% от 2012 година. Само 20% през 2015. 2018, например, 26%. Но трябва да подчертая, и мисля, че това беше споменато от ЕКРЕ, трябва да подчертаем, че е едно искане е свързано с моба, а всъщност реалното прехвърляне е свързано с а, лице. Тъй като броя моби не е задължително еквивалентен на броя лица. А, няма как статистиката да покаже колко конкретно множествени молби всъщност са дошли, са довели до прехвърляне. Това мисля, че беше въпрос вече повдигнат от някой от преждеговорящите. Друг въпрос, на който искам да се спра и който също е подчертан е а, разликата между двата вида а, искания за поемане на а, грижата за определено лице или за връщане на определено лице. Броят из, искания 21 000 от 2012, 61 000 през 2018 приети такива искания от 7000 нарастват през 2012 година до малко над 30 000 през 2018 година а, исканията за връщане, три четвърти са те от 75% през 2012, 69% 2018. Освен това, и мисля, че това също беше споменато от редица държави членки и техните представители, двете процедури включват определени срокове, което трябва да се спазват, както за изпазването, така и за отговора на исканията. Ако не се спазят сроковете, се прехвърля отговорността на държавата членка, която не е спазила изискването към нея на време. Това са сложни правила и подлежат на спор между държавите членки, също така подриват ли правната сигурност на системата и създават среда, която способства за вторичното движение и това е нещо, което също чухме в този контекст. Що се отнася до осъществяването на прехвърленията, нашата оценка показва и мисля, че това също така беше споделено от редица от изказаните се в тази зала, Времевата рамка за осъществяването на прехвърлената варира много значително от 3 дни до 6 месеца. Някои държави членки не могат да спазят сроковете като цяло. Например, видяхме, че 20 държави членки са заявили, че отговора на искането което понякога отнема 18 месеца, е основна причина за закъсненията, нещо, което беше споделено от представителя на Германия. Това е като актуализация на статистическите данни и прегледа на приложението на регламента Дъблин. Видимо е, че когато стигнем до критериите за определенето на отговорна държава членка, често критериите се използват за прехвърляне, което поставя много сериозен дял от отговорността върху плещите на държавите с външни граници, като държави на пръв ход. Също така, снемането на пръстови отпечатъци и други елементи допринасят за вторичното движение и критерия за семейство също е важен. Чух, че много от изказалите се вече го споменаха. Ще спра до тук. Благодаря ви много, казва председателят. Следващият, ще се, който ще се изкаже, е господин Лутин, ръководител на Европейския център за знания за обежищата от ЕАЗО. Ще се справите ли за 7 минути? Да, ще се справя. Помолиха ме да говоря за това как агенцията подкрепя държавите членки при приложението на е, третия дъблински регламент чрез практическа кооперация и насоки. Съвсем накратко, съгласно регламента, с който е установена Европейската служба за обежище, нашите задачи е да се е, е, ангажираме с приложението на общата европейска система за обежище, да засилваме практическата практическото сътрудничество и да помагаме оперативно. Точно това правим и по Дъблинския регламент. По-конкретно, имаме мрежа от звена за приложение на регламента – и е, чрез тази мрежа се опитваме да хармонизираме приложението. В нея участват над 30 е, звена за Дъблин, 7 държави членки плюс Норвегия, Швейцария и Лихтенштайн. Благодарение на тази мрежа се а, е, обменят практическа информация и най-добри практики. Целта е да се насречи взаимното доверие, нещо за което вече говорихме. Е, какви са дейностите ни? Е, има срещи на направляващата група. Два пъти годишно се срещат ръководителите на националните звена по Дъблин. Има и тематични срещи на експерти по различни теми, да кажем е, правата на децата по регламент Дъблин е, в малко повече подробности ще се спра на практическите е, инструменти. Е, наскоро излезе практически наръчник за приложението на регламента, особено що се отнася до темите интервю и оценка на доказателствата. Имаме и програма за обмен на служители, работещи по Даплин. Е, целта е да могат да посетят те е, звената в други държави членки, за да съберат идеи и е, да видят как функционират практиките там. И ако се налага да поставят по въпрос начина по който те работят. Има и тематични семинари на тема Върховен интерес на детето и правата на децата тези теми също бяха споменати и всичко това е на нашия вебсайт. В практическия наръчник за приложението на регламента Дъблин 3, който беше изготвен от ЕАЗО и държавите членки, включихме и насоки, свързани с препоръки на комисията и други заинтересовани лица, за да се помогне на работата на звената е, Дъблинския регламент, особено що се отнася до провеждането на интервюта, оценката на доказателствата и предоставянето на информация. Разполагаме с конкретни е, практически е, инструменти и чухме вече няколко пъти, че оценката на доказателствата е един от основните елементи тук – именно върху него се спираме в по-големи подробности. Провеждаме и обучение за Дъблин, обучение на обучители е, за работещи по приложението на регламента от Дъблин. След това е, имаме и обучение за идентификация на евентуални случаи по Дъблин за служители, които осъществяват първоначалния контакт. Целта е тези така определени случаи да бъдат свързани с процедурата за семейно обединяване. Нещо, което все още не е споменато, подкрепяме оперативно няколко държави членки Гърция, Италия, Малта и Кипър. И в контекста на тази оперативна подкрепа работим и по Дъблин. Работим в много тясно сътрудничество с звената по Дъблин там и подкрепяме управлението и обработката на, на исканията по Дъблин – в Квестура подкрепяме и стандартизацията на управлението на случаите по Даблин и подобряването на приложението на процедурата по Даблин. Даваме подкрепа за предоставяне на информация на кандидатите и за навременно идентифициране на случаите по Даблин. Имаме и подкрепа за звеното в Атина за искания, които излизат от него към други страни. Имаме и техническа подкрепа. Ще спра до тук, тъй като времето ми е ограничено. Благодаря ви много за възможността да представя дейността ни и оперативната подкрепа. Целта е да помогнем за приложението на Дъблин 3 и да се хармонизират практиките в Европейския съюз. Благодаря ви много, госпожа Карен Мец, представителка на Save the Children. Имате максимум 10 минути. Благодаря ви много. Надявам се, че сте готови да изслушате още едно изказване. Много хора говориха за и за правата на непридружаваните деца. Препрочетох Таблин 3 отново и с удоволствие си припомних колко много защити за децата са включени в него, защити, за които парламента се бори много. Един от всеки трима търсещи обежища в Европа са деца от 2015-2019 година. Близо 2000 225 е, деца са дошли в Европа. Извинете, 225 хиляди. 300 е, хиляди от тях са изчезнали. Е, много трудно се събира информация, фрагментирана е, тя, но виждаме, че огромен брой деца просто изчезват. Ще говоря за това какво правим на място ще обясня как действаме и каква е връзката с Дъблин. Сейлиф the Children работи по границите, работим в Испания, в Италия, в Босна и Херцеговина и в е, е, Сърбия, където децата, деца се изтласкат обратно пред границата. Работим и с страни като Швеция и Германия, в които има много търсещи убежища и много бежанци. Съвсем накратко. Много хора говориха за обединяване на семейството. Въпросът е обаче какво става преди да се постигне обединението на семейството. Първият човек, с който влиза в контакт едно дете, е граничната полиция. И граничният полицай има огромна роля в защитата на децата. В Италия виждаме, че момичета от Нигерия е, пристигат в Италия и им казват – че са над 18 години, защото трафикантите им казват, да кажат така, регистрират ги като възрастни и след това ги трафикират за проституция. Същото става с еритрейци, еритрейки, момичета, които очевидно са малолетни. Обаче е, трафикантите са им казали да твърдят, че са над 18 години и след това ги трафикират за проституция в Холандия. Има много деца, които идват в Харватия, които дори не получават възможност да бъдат регистрирани. И всички тези деца попадат незабавно в лапите на трафиканти. Е, много важен е Въпроса за вторичните потоци. Имаме мобилни звена, работим с децата на границите, работим с полицията на границите. Целта е децата да бъдат отделени като уязвима група. Много внимателно им се обяснява какво, как, какво е трафик. Обяснява им се, че можем да, че могат да кандидатстват за обежище. Обяснява им се какви са и правата им и е, се спечелва доверието им и така те не се придвижат по-нататък от трафикантите. Друг важен въпрос е представителството и ам, попечителството. Има някои подобрения с попечителството. Има а, с, орган, който защитава не а, съпътствани мал, деца има над 300 попечители, е, които са поели такава отговорност. В Испания също има подобна система, но там често на регионално равнище се осъществява представителството на децата и много често директорът на даден център за настаняване на деца е представителят на това дете. Въпросът е, че е много важно кой представлява тези деца, защото това се отразява на начина по който те биват защитавани и дали имат достъп до информация. Да кажем, влизате, дете сте, получавате попечителство, обаче това е отлично, но имате член на семейството в друга държава членка. Е, това дете може да трябва да чака цяла година, за да бъде обединено с семейството си. Представете си колко огромна е една година за едно дете. В каква е огромна пропорция от неговия живот. Ако дойде един трафикант и му каже, аз ще те закарам при семейството ти до една седмица, Децата разбира се, че ще му се доверят, защото искат да си отидат при семейството. И след това попадат в трафикантските мрежи. Затова е много, много важно да се мисли как да се защитават тези деца. И искам тук да повторя още една важна мярка, която не е покрита от регламента за Дъблин, системата за преместване. Това е важна система и за деца. Система, схемата DAP помага много за преместването на не съпътствани деца. В момента, в който се сложи край на тази система, започна изчезването на деца от центровете в Италия. Затова е много важно системата да продължи да работи. Тя обаче се основава на доверие. Казахте, че доверието между държавите членки е, е важно, но е важно също и хората да се доверяват на системата. Защо? Защото когато не се доверяват, просто стават жертва. И системата не успява да ги защити. Е, трябва да. Основен приоритет да е тези деца да не изчезват. Те имат право на информация, има гаранции за малолетните лица. В член 8 за трансферите има конкретни критерии за малолетните лица. Тоест всичко е вече е включено в правните норми, но има проблеми при приложението. Затова правим всичко възможно да се засилят системите за защита в Европейския съюз. Има внимателно съсредоточаване на външните граници, но трябва да има защита и вътре в Европейския съюз. Граничните полицаи играят основна роля дори и за приложението на Дъблин, затова трябва да бъдат обучени така както трябва и да могат да предоставят информация на тези деца за правата им и за това, че могат да бъдат защитени. Да познават правата си, да знаят, че е, трябва да имат достъп до представител или до попечител и трябва да се премахнат препятствията пред обединението на семействата. Само така може да се увеличи доверието на хората в системата и тя да започне да функционира по-добре. Благодаря ви много, а сега преминаваме към последния участник, Франческо Маянни представител на мрежата Одисей. Имате думата за максимум 9-10 минути, за да можем да проведем обсъждане, тъй като ни остава само един час. Трябва да чуем и докладчика и докладчите в Сян. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, че ме поканите да участвам в вашето изслушване. Аз а, бях призован да дам преглед на съдебната практика. 19 съдебни решения има, свързани с регламента и няколко, които косвено са свързани с регламента. Даблин 30 се от дълго време и Дъблин 3 включва много действия, свързани с много въпроси, що се отнася до съда. До съда. Тук става въпрос за човешките права, а не е, за допълнителните елементи, които са включвани е, в, са включени в регламента. Аз не мога да се спирам на всяка подробност по-отделно. по-отделно а ще се спра конкретно на няколко неща. Първата тенденция или първата нишка е високото ниво на закрила. Дъблин 3 е регламент, който предвижда защитата на отделните интереси а, в по-голяма степен, отколкото беше предвидено в регламент а, Дъблин 2. Европейския а, парламент участва в промяната на законодателството, което беше одобрено от Европейския съд. Системата се промени преди се е разглеждала като взаимодействие между една и друга държава, а в новата система заявителя играе важна роля. Няма противоречие <clears throat> между правата и гаранциите. Една от причините за неефективността на Дъблин е, че заявителите са обхванати от система, която не разбират. Те трябва да са част от тази система и да и сътрудничат, за да може тя да бъде по-ефективна. На следващо място, нещо, което се което изниква в съдебната практика, е принципът, който беше изложен и преди. Е, при Дъблин 2 и съгласно едно съдебно решение се посочва какво точно трябва да съдържа взаимното сътрудничество, така че системата да действа ефективно в, при определянето на отговорната страна си, ем, Конвенцията за човешките права понякога а, е в противоречие с а, м, правата предвидени в системата. В джало The court has also tried to tackle one of the vexed issues. В случая Джао също се посочва това. Какво да правим с заявителите, които остават в държавите членки и е, изпадат в бедност, а всъщност е, те очакват не само по-добро бъдеще, а и по-добри условия на живот, докато бъде взето решението. Какво е, се случва в при криза. Ясното послание на съда е, че кризисната ситуация не а, оправдава изкривяването на закона. Трябва да се а, прочете случая Джафари, е, съдебното решение по случая Джафари, за да се види за какво става дума. В някои случаи съдът е изправен пред някой затруднения, просичащи от действията на държавите членки. Разпоредбите на регламента трябва да бъдат зачитани във всякакви ситуации и по всяко време. Трябва на място да се зачитат гаранциите, които са предвидени от законодателството. Понякога има неофициални практики за обикаляния на регламента Дъблин. Съдът е изпратил посланието, че това не е в духа и буквата на закона, закона уреждащ системата за убежище в Европейския съюз. Може да съм описал ситуацията прекалено а, розово, но имам само 10 минути и вие може сами да си направите извода. Като цяло ролята на съда е била положителна и не може е, с не можем да приемем е, без е, резерви това, което е произлезло от съдебната практика. И има, разбира се, поле за маневриране и за тълкуване на Дъблин 3. Има възможност обаче за подобряване на процедурата за подаване на молба за обежище. Разбира се, след като съдът има възможност да разясни отделни аспекти от регламента Дъблин, понякога това отнема десетилетия, както и по отношение на вътрешния пазар, докато съдът прави това, то може да има положително въздействие върху ефективността. Е, ефективността е свързана и с разсейване на съмненията около тълкованията на разпоредбите от регламента. Някой може да ми възрази и да каже, да, съдът е, е, имал положително въздействие, но нещата не вървят така или иначе. Трябва да се промени системата. Нека да кажа нещо по реформата на системата от Дъблин. Ще е много добре да може да се промени системата от Дъблин, но реформата трябва да е за по-добро. Трябва да се гарантира, че няма да се влуши ситуацията. Трябва да я подобрим. В този случай, нека да задам няколко въпроса. Първо, може ли някоя система за разпределение на договорността да а, сработи, ако ние не сме се разбрали как да прилагаме общите си стандарти. Дали не разбираме приоритетите по погрешен начин. Първо трябва да а, приложим общите европейски стандарти, преди а, отново да връщаме пациента на операционната маса. Дали имаме възможност да използваме една система, за разпределение, която да е функционираща, когато държавите членки трябва да плащат разходите за всеки един заявител, а тези разходи трябва да се поемат от всички нас. Всички тези аспекти възпрепятстват ефективното функциониране на системата Дъблин. Разбира се, някъде се намира разковничето на проблема. Ам, нещата са много сложни. Не може да си правим иллюзии, че като променим законодателството ще решим всички проблеми. Виждам, че тук а, има подръжници за разпределяне на справедливото разпределяне на, на лицата. Дали това обаче е приложимо на европейско ниво? Да се прехвърлят стотици хиляди бежанци в рамките на Европейския съюз, без самите държави членки да сътрудничат. Нека на последно място да попитам нещо съвсем наивно. Защо вторичните движения попадат в фокуса на вниманието. В член 79 от договорите се посочва, че Европа като цяло поема отговорността за закрилата, разглежда мобите бързо и връща тези, които нямат нужда от закрила, докато интегрират тези, които имат нужда от закрила. Ако това е правилно, подобряването на нашата възможност подобряването на нашите възможности ще е от полза и ще се спре с тази игра на пинг-понг. Благодаря ви. Вие наистина очертахте много важни въпроси, които ще бъдат коментирани от нашите нашите депутати. Госпожа Келър има думата, тя е докладчик. Благодаря ви за тези изказвания. Съвсем о, искрено искам да ви благодаря за краткостта, защото тези изказвания ни дават възможност да видим цялостната картина на настоящата ситуация, да видим къде има проблеми. А, наистина вероятно е много неприятно за всеки един от вас да се налага толкова накратко да се изказва по теми, по които сте такива специалисти. ПРС виждаме, че добавя и допринася за, към отличителната работа, която извършва ВКБОН е, в тази област. Благодаря ви за данните, които представихте, всички цифри, които споделихте. Вероятно комисията би могла. Аз самата бях наистина впечатлена от а, ситуацията, която оприсувахте. Може би комисията също би могла да даде някои цифри и данни за а, различните процедури по TakeBack и charge, Много трудно беше да се проследят а, всички елементи и а, така, този дъжд от цифри, който предоставихте. По тема за административното управление, кой, по който говорихте редица от вас. Анализа, който може да се приближи. Благодаря на господин а, Лутин, който също даде доста е, интересни данни. Можете ли вие да направите някакви предложения как да се е, стигне по-напред тези усилия? е, да речем два пъти годишно, като че ли не е чак толкова съществено и не може да се справим с нов в, маршрут, който се появява или да речем, някакво достранно споразумение, което променя отчасти даден маршрут. Комисията един път годишно докладва дали имаме нужния ритъм, за да се справим с тази ситуация. казаното от Save the Children и ситуацията на пълнолетните, всъщност трето, трета тема, на която искам да се спра от четири, наистина изключително ме трогна всичко това, което вие изказахте. Вие не го казахте, но може би в тази тема, повече от другите, разликите между държавите членки са съществени тъй като говорим за закрилата на детето всяка една държава членка. Може би, ако имате предложения в тази посока, бихте могли да ги направите. Как си представяте на практика да можем да подобрим ситуацията? Искам накрая да споделя е, една обедено своя. Не следва ли да се опитаме да разберем малко по-добре всъщност това, което преживяват а, хората. Всички тези разпоредби нямат смисъл, ако нямат реално отражение, не са реално а, приложими в съответните случаи. Вероятно това няма да направи приложението по-реалистично, но имаме и желанието, възможностите, вариантите, които съществуват. Така ли иначе, благодаря на всички. Работата първа започва и всички предложения за подобрение са добре дошли. Връщаме се към вас, господин Тобе, като докладчик в сянка на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за приноса. За нас, естествено, е много е, интересно да видим всичко това от различен ъгъл. Искрено вярвам, че а, трябва да направим нужното, за да се постигнат тези промени. На първо място ще кажа, че искаме да постигнем миграционна политика с функционираща регламент за Дъблин, което да допринесе за ясното разграничение между хора, търсещи убежище и хора, които са економически мигранти. Ако има так, такова усилие. Бихте ли отхвърлили бихте приели предложение а, да се подавят иста, исканията за обежище на границата, където се преминават, където се навлиза в Европейския съюз? Смятате ли, че това е нещо, което би допринесло, нещо положително или не? Това е първият ми въпрос. На второ място – Вашето предложение ще дойде от комисията след няколко седмици. Знаете, че по един или друг начин това ще ни насочи към реформата на Дъблин. Знаете, че има трудности, блокаж между различните институции, особено в съвета. Става въпрос за, въпроса, става въпрос за задължителното преразпределение и в а, писмата се говори за нови форми на солидарност и има различни политически е, гледища по тази тема. Вероятно е много политически въпросът, но да си представим, че комисията ще направи предложение за нови форми на солидарност между държавите е, членки. От ваша гледна точка, каква би било определението? Каква е реакцията ви? Какво би било от полза? Бихте ли го приели изобщо това като предложение? Благодаря. Благодаря. Докладчик в сянка от СНТ. Господин Бартова, благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на тези, които се изказаха по време на втория ни панел. Искам да благодаря за всички усилия, които сте направили. Чух много интересна статистика, много значителни данни, много важни за нашата работа, но ако разгледаме приложението на Дъблин, това, което най-ясно се чува от изказванията е ем, дисфункционалността на Дъблин. Особено въпроса за това как може да изглежда един нов миграционен пакт. Приемайки, че няма механизъм за правно обвързващо разпределение по този начин ще бъде ли справедливо, правилно разпределението на тежестта? Не знам доколко това е възможно. Иначе винаги пада товара, пада тежестта на държавите на предна линия. Доколкото разбирам, ще има а, някакъв вид скрининг, преглед на хората, които пристигат на границите, но как може да се гарантира това? А, как може да знаем със сигурност дали а, те са, подлежат на международна закрила? Как може да сме сигурни, че не, не им се отказват определени права? Как да направим така, че а, лицата, тези включително жени и деца, да не са, да не попаднат в а, дългите периоди на преработка на тези документи. От 30 години работя с тези хора. видяла съм много мъртви тела, извършвал съм много аутопсии, видял съм много страдание, станал съм свидетел на изключително тежки посегателства. Много е трудно всичко това и апелът ми към всички нас е да останем по-човечни. Сега уважаемият господин Тардино. Не виждам името ви точно, съжалявам. Госпожа Сардоне, заповядайте. Много е ясна идеята ни за имиграцията. Европейския съюз непрекъснато говори за интеграция и всъщност това може да се възприема и като пропаганда, макар да имаме и политиката на затворени, затворени врати. Дъблин принуди държави като Италия да отворят вратите си към иммигранти, идващи е от кораби. Спомням си, когато госпожа Фан дер Лайен в началото на своя мандат говореше за последицата, последиците от тези идеи. Промяната на Дъблин се отлага, защото а, държавите искат да покажат солидарност с Франция и Германия. В Малта се случват определени събития, само няколко хиляди мигранти са прияти, но който а, отрича това, аз съм готова да чуя, но това са фактите. В Италия с новото правителство има увеличение от 600%. Радвам се, че хората стават и си тръгват. В операция София има 4500 мигранти в Италия и сме похарчили толкова милиони евро. Така че искам да попитам, не е ли по-добре да предотвратим напускането на тези държави, вместо да се опитаме да организираме прием за всички тези хора. Когато говорим за моби за обежища или економически мигранти, не трябва ли те да си останат в Северна Африка, а не да им казваме елате в Европа? Най-общо казвам, не е ли по-логично за нашата комисия да разгледа миграцията малко по-сериозно, вместо да говори за това колко добри трябва да сме и а, колко солидарни трябва да сме и след това да стоварваме всичко на Италия да се грижи за всички тези мигранти. И аз искам да благодаря на всички изказали се. Изказали се и а, наистина и аз ще коментирам недоброто спазване на човешките права и слабостите на Дъблин 3 и този термин а, регистрацията по Дъблин, която се превръща в глагол, а, съдържащ оценка а, за процеса, която не е чак толкова положителна. Когато обаче разглеждаме цифрите и говорим за 28 28-те хиляди до, увеличаващи се до 94 хиляди. Това звучи е, впечатляващо, но в крайна сметка става въпрос за 0,0056% от населението на е, европейския континент, е, увеличаващо се до 0,001. В крайна сметка няма ли европейския континент а, да няма ли капацитета да приеме все пак този 0,006% процентно ниво. В крайна сметка, Дъблин е провал. 2006 година във Франция сме приели 1293 и в същото време сме отхвърлили определен брой, а сме а, а, също така а, дали възможност за прием, който е бил отхвърлен. На трето място, правата на децата. Не смятам, че е, днес а, трябва това да е наш приоритет. Нужно е е, да бъде предприята нужната политика, за която отговаряме тук в Европейския парламент. Думата има следващия оратор. Току-що чух това, което каза колегата преди мен. Имам следните въпроси. голямата тема събирането на семействата. В Германия Ам, имаше някаква квота, която беше избрана съвсем произволно, например хиляда семейства да бъдат събирани на месец. Тази тема е толкова важна. Става дума за благоденствието на децата. Та събирането на семейството, как трябва да бъде отразено в един нов регламент според вас? Много неща бяха назовани, но искам да знаем по законодателен път. Как може да стане това? Правата на бежанците също бяха споменати. Говорим за държавите членки, които са по външните граници на Европейския съюз и те са претоварени. Да, трябва да имаме предвид тези държави. Членки не може да продължава така, както до сега, но другия въпрос е свързан и с нуждите на бежанците правата на мигрантите, как трябва да постъпим, за да постигнем справедливост не само по отношение на държавите членки, но и по отношение на хората, които търсят обежище. Каза се, че имаме нужда от предварителна проверка, от скрининг по външните граници. Трябва да ви кажа, че като чуя нещо такова, ми настръхва кожата, защото не знам точно как да стане това. Затова отправям въпрос към всички. Смятате ли, че това е правилно, смислено, възможно? И ако е възможно за изпълнение, какво според вас трябва да е условието, така че да има справедливо третиране на бежанците? Виждам, че има допълнителни членове, които са повдигнали табелите си, искат да се изкажат. Една минута, господин Дали. Съвсем кратък въпрос от, към господин Лутин от ЕАЗО. Чуди се дали имате намерение да разширите своята дейност към а, кандидатите за членство от Западна, а, Западните Балкани. От друга страна, вие говорите и за Швейцария и всички други държи, но, държави, но ми се струва, че а, практическата техническа помощ биха били от, помо, биха ли били от полза е за тях, особено по глава 44 в техните преговори с Европейския съюз, хармонизация с Европейския съюз и неговата регулаторна рамка. Благодаря. Добре, видях и друга ръка да се вдига. Една минута, не повече. Имате. Благодаря много. Отново в тази комисия чухме различни а, мнения. Тук дамата ни каза, че има нужда от повече бежанци, трябва да ги третираме повече. Госпожа Мец от, от СИД каза, че трябва да имаме а, неутрални звена. А, трябва да кажем, че 80% от бежанците са млади мъже трябва да се види какво се случва. Сега ще ви дам пример. Госпожи Туфик се мароканец, живее в Антверпен, кара много млади жени да проституират и е извършил изнасилване на 14 момиче бил осъден на 3 години затвор. Давам пример с, ня... с друг беженец, който е изнасилил Йохана Бланес. Това е реалността, която трябва да се вземе предвид. Благодаря ви. No, no, no. I will ask my question. I... To мевrouw Госпожа Домец, това е реалността. А, моля ви, дръжте се подобава. Аз съм член на парламента и имам право да се изкажа. Конкретният ми въпрос е следният. Госпожо Мец, виждам, че има и други членове, които искат да вземат думата. What are you trying to make a footnote on some <laughs> of his remarks or да кажете нещо по казаното или искам а, да следя времето му. Съвсем накратко. Разбира се, да, ще отговорите със сигурност. Имате право да ви се отговори на въпроса. На първо място, господин председателю, смятам, че е против правилата да имате някакъв флаг или знаме на мястото си, където седите. Искам да протестирам срещу а, тази връзка, която колегата направи между миграцията и изнасилването на жени. Това е отвратително и е противорече с нашите ценности. Фрау Ернст, you also wanted to comment. the same, the same. Госпожо Ернст, вие искате да коментирате? Заповядайте. Иска да кажа същото. Добре, ще ви напомня същото, което въжи и в а, пленарна зала. Моля ви, господине, да се а, постараете да се държите а, прилично. Имаме правило, че не трябва да се а, внасят знамена в а, залата. Молба към вас да махнете своя а, флаг. Флагът не е знаме. Моля ви, чува се само коментар на председателя в микрофон. Коментар от залата не се чува в микрофон. Разбирам, че искате да ни провокирате, да разрушите дискусията. Неведнъж сте предупреден, неведнъж е отправена към вас молбата да не използвате знамена в нашата парламентарна работа и вие продължавате да го правите, като че ли не схващате смисъла на това правило, което току-що ви цитирах. Не следва да се нарушава доброто поведение в залата и работата на а, залата. Моля ви, дръжте се нормално. Мога ли да отговоря? Мога ли да отговоря? Моля ви, моля ви, моля ви. Но аз имам право, като член на Европейския парламент. Аз мога да е, включа европейското знамо и няма да бъда наказан. Вие нарушавате реда и е, имате наистина неградивно поведение. Сега господин Панайотис, економически и социален комитет. Заповядайте. Имате думата. Ономазваме Гофас Παναγιώτης. Здравейте, казвам се Панайотис Кофас и съм член на е, Економически и социален комитет, Европейския економически и социален комитет. И за това искам да ви благодаря на времето, което сте ми отредили. Няколко момента, на които искам да се спра. Много внимателно чух ораторите и считам, че въпросът, който в момента се обсъжда е евентуалните решения, които могат да бъдат намерени, как да се справим всички тези проблеми, да разгледаме правната страна на въпроса, но и емоционалния ни отговор. Това, което не сме определили в момента е дали в Европа искаме да имаме мигранти, дали имаме нужда от тях. Или просто приемаме, че в Европейския съюз имаме а, нужния брой на мигранти а, и в крайна сметка трябва да решим кой е мигрант, кой е бежанец тъй като продължаваме да правим това разграничение, някой, който е експулсиран от държавата си заради война, заради климатичните промени, заради финансови проблеми. Всички това са бежанци ли? Все ще не сме решили кои са бежанци. И след това идва следващия въпрос, кой има право да остане. Тъй като ние казваме, че Правото да останат се предоставя на тези, които имат право на международна закрила. Така че е, влизаме в един цикъл, в който нямаме възможност да намерим решения, а те съвсем правилно бяха предложени тук от преждеговорившите. Ако някой няма право да бъде прият а и трябва да се върне, къде да се върне? В държавата на първо навлизане или предишната, Турция може би, или вероятно африканска държава, или държавата, от която е тръгнал. И също така, кой ще върне това лице? Държавата по, пълна, по първо навлизане или кой? А ако става въпрос за нея, понякога тази държава не може да получи а, да се разбере с Афганистан или някой друг. Спирам до тук. Нека да ползваме реда, който определихме преди това. Госпожа Каталин. Папа Гъркополос. Не, извинявам се, обърках имената. Ще ползваме реда на изказвания от началото. Госпожа Катрин Ловард. Благодаря много. Ще отговоря на тези въпроси, които са насочени напред към бъдещето. Какво може да бъде включено в пакта и какво очакване. Знам, че стотици и организации от гражданското общество вече подписаха едно, една декларация, в която се очертава какво искаме да се включи в пакта. Първо задължителна за приложение процедура по границите. Така, нестандартните процедури, които са несправедливи, е, ще е, престанат. Е, има несправедливо задържане на хора, които често не могат да бъдат върнати поради случващото се в страната им на происход. Това предложение за разширяване и задължително използване на една и съща процедура по границите увеличава на и правомощията на страните с външни граници. Е, дава се възможност за предоставяне на закрила на тези, които имат право на това. Целта е да се взема предвид съществуващото е, право, съдарите за приемане, квалификациите, е, вземайки предвид и проблемите с приложението. Нещо, което е важно, защото така се справяме и с по-нататъчните предвижвания за Дъблин е важно да има процес за реформи, да се вземе предвид въпроса за споделянето на отговорност, мерките за солидарност, преместването в член 17 за отговорността, решението за политиката съсредоточение върху спазване на правата, въпроси, които бяха повторени от много от, от участниците по-рано. В допълнение към това, пактът може да покрие без, без, ем, безопасни и справедливи и правомерни е, е, канали за търсене на обежище, за да не преминават хората през опасности. А, това е по-добро решение, отколкото неадекватните мерки за солидарност. HCR, Alexander for your response. Александър Дешали, благодаря много във връзка с казаното за приобщаването на хората. Над 120 кандидати бяха интервюирани за събиране на доказателства. Що се отнася до новия пакт, искам да спомена, че е необходимо да има приоритизиране на обединяването на семействата. Документа ни е от януари 2020 година за новия пакт ясно заявява, че не смятаме, че граничната процедура трябва да е задължителна. По-скоро трябва да има ускорена, опростена процедура за обработката на очевидно добре обосновани искания за обежище и е, на онези, които очевидно са безоснователни а, трябва да се взема предвид, че има и друг а, документ, а, който се нарича а, Справедлива и бърза процедура. Той е от средата на 2018 година. Мога да ви го изпратя и него. Препоръчваме, че онези, препоръчваме онези държави членки, които се справят с непропорционална тежест на новопристигащи, да получават специална подкрепа и да има инструментариум, който да очертава типовете подкрепа, е, държавите членки, които държавите членки могат да си предоставят една на друга и да се вземе предвид и финансовата подкрепа и приноса към европейските агенции. И накрая на мерки и по вътрешните и по външните и е, канали. Много е важно външното измерение да не е приоритетно пред вътрешната солидарност. Госпожа Джана Дърман, Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас и на докладчика за данните. Е, цитирах данни от Евростат, така че мога с удоволствие да ги споделя с вас. В отговор на друг направен коментар, е, от 2012 до 2020 и 2018 година са се увеличили значително новопристигащите. През 2016 година комисията подаде своето предложение за реформи и а, много голяма част от усилията отидоха именно към него. Вас, заместник председателя Скинас и комисарият Йохансен а, обикалят столиците в момента. Вече са били в две трети от тях. Целта е да се проведат двустранни срещи и до края на февруари да приключат тези срещи. Срещите да са много важни, за да се разбере позицията на държавите членки при подготовката за работата по пакта. На този етап не мога да кажа много за пакта, защото продължава работата по него, но целта е да се намери начин за справяне с въпросите, свързани с миграцията и убежището по един съобхватен начин и да се подчертая, че солидарността не е по избор. Е, мисля, че комисарят също ще може да. Е, е, госпожа комисарят ще може да сподели своята гледна точка. От ЕАСО, службата за обежище на Европейския съюз, въпрос на госпожа Келер, какво, можем да, какво повече можем да направим. А, както вече казах, срещите не са само две годишно. Има а, четири тематични срещи на експерти по конкретни теми и допълнителни две срещи. И става дума за обмен на информация на техническо равнище. Опитваме се да се занимаем именно с техническата страна на нещата. Това правим и с насоките. От края на октомври 2019 година е, са практическите насоки. те не са задължителни, но тъй като бяха изготвени в сътрудничество с държавите членки, се надяваме, че ще бъдат прилагани. Нямаме мандат да следим приложението им, но работим по меки мерки за насръчаване на тяхното приложение. По въпроса за разширяването към Западните Балкани. Ами има много проекти за Западните Балкани за изграждане на капацитет. Те обаче не са задължени да прилагат изискванията на регламента от Дъблин. Затова работим по планирането на извънредни ситуации и е, по подготовката за приложението на европейските норми след присъединяването. Благодаря Кари Мец от Save the Children. Благодаря много. Много се радвам, че проявявате интерес към тези е, деца, съвсем е, истински деца, с които се срещаме всеки ден. Солидарността е важна и тя може да се постигне само с хармонизиране и то с цел постигане на най-високи нива на закрила. Има фонд за, за обежището, интеграцията на мигрантите, обаче много държави връщат средствата от този фонд, защото не искат да ги използват, не искат да интегрират мина, мигрантите. А точно тези средства могат да помогнат да се увеличи закрилата. Четвъртия регламент от Дъблин вече е, включва някои добри механизми за защита на децата, е, е, нов механизъм за солидарност, ускорена процедура за обединение на семействата. Защо друг важен пример е схемата ДАП в Великобритания бяха прехвърлени деца от Италия и Гърция. Отлична практика, защото действително взема предвид висше интерес на тези деца. Също е важно да се работи с местните регионални власти при механизмите за солидарност в много страни е, местни органи са заявили е, желание да участват и трябва да им се даде възможност. Сега по външното измерение работим в е, Тунис, работим в Босна и Херцеговина и Сърбия. Опитваме се да засилим системите им за закрила, обаче в страни като Босна и Херцеговина Твърде малко хора са успели да получат изобщо достъп до системата за обежище. Няма достатъчен капацитет. Работим и в Афганистан. Писали сме доклади за връщането на деца в Афганистан. Просто не трябва да забравяме какво е положението на място. Но ако разговарям с отговорника по страна, има хиляди деца, връщани от Иран и Пакистан в Афганистан в момента, а конфликтите се идентифицират. В тези трети страни има много тежки проблеми, не трябва да го съправяме. И въобще въпросите с защитата на децата, връщани от Европейския съюз, не има е най-приоритетния проблем. Професор Маяни, заповядайте. Благодаря. Ще започна от наблюденията на докладчика, че трябва по-добре да разбираме пътя, по който са минали хората и по който минават хората, и само така ще подобрим системата. Системата от Даблин е за масово действие. Полуавтоматична е. Това не е и проблем всъщност на звената от Дъблин. Те правят всичко възможно да прилагат регламента по най добри възможен начин. Но а, а, системата в общи линии иска да ме прекарва кандидатурите през системата възможно най-бързо, нещо, което води до допълнителни разходи, тъй като се стига до излични, из, излишни принудителни мерки. Беше зададен и въпрос от господин Тобиас. Ако ми позволите, ще отговоря на него и мога да отговоря на въпроси на други депутати. Прегледа на границата не може ли да позволи да се направи незабавно разликата между економически мигранти и беженците? Ами, не. Процедурата за обежище прави това разграничение. Дали тя ще се премести на границата или не, няма да реши проблема. Просто процедурата се измества на друго място физически. Но там нататък как може да се избегне а, това да дегенерира а, в масово задържане в ужасни условия за дълги периоди от време. Е, това е сериозен логистичен проблем. Как можем да се погрижим да не стане така? На второ място, кой е, а, трябва да понесе разходите? А, смятате ли, че а, страните по външните граници са длъжни да поемат всички разходи за обработката на исканията за обежище в Европа? На второ място, Европейския съюз ли да ги покрие? Въобще трябва да се е, уточни. И накрая, какво става с хората, които имат нужда от закрила? Могат ли да изберат къде да отидат или ги местят на място, което дори не са чували, че съществува? И така, всъщност се повдигат много въпроси и в зависимост от това как ще им отговорим, може да има различни развития. Вземайки предвид скрининга преди процедурата за обежище. Работил съм в Швейцария. Толкова много се реформира горкото им законодателство за обежищата. Всеки две години нови реформи опитваха всякакви процедури за скрининг и за преглед. И в крайна сметка установиха, че просто губят и време, и пари. И е, за това е, стигнаха до извода, че трябва да има много, много малко основания за недопустимост и една много добра процедура за обежище. Така че не трябва да се подвеждаме да тръгваме и ние по този път, който те вече са отрекли. След това задължителното разпределение, как да се подобри солидарността. Няма как в контекста на тази една минута да отговоря на този въпрос. Писал съм много документи по въпроса, които ще ви предоставя с удоволствие голяма част от тях бяха написани и за Европейския парламент. Но първият въпрос е, трябва да се намалят разходите и времето от момента на навлизане на кандидата до момента на, на започване на процедурата. Преди 20 години ВКБОН настоя кандидатурата да се разгледа точно там, където е подадена, освен ако не може лицето с негово съгласие да бъде прехвърлено в страната, в която има членове на семейството. Това, разбира се, ще е, доведе до силно дисбалансирани а, а, отговорности и разходи. Но точно за това европейското сътрудничество. По-настоящем, обаче, ако сме готови да прилагаме принципа на фискалната еквивалентност, не е добре това, че е, не всички средства се освояват. И другият важен въпрос. Много кандидати се ужасяват да не останат блокирани за винаги в някоя страна, с която нямат каквато и да била връзка, нито семейство, нито възможност да си намерят работа. В член 78 от договора ясно е записано, че става дума за статут, който е валиден навсякъде в Европейския съюз. Това би подобрило ситу... Тези мерки биха подобрили ситуацията. И накрая към госпожа Ернст за клаузите за обединение на семействата. Мисля, че е съвсем ясно какво може да се направи. А, да се разширят клаузите в известна степен, за да станат те приложими не само в изключителни случаи. Другият важен въпрос е да има по-ясни правила за доказателствата. Друг важен въпрос е потенциала на Таблин 3 и на приложението му. Той вече не е малък. Може да се прилага така, че да се подобри положение. И накрая отново ще кажа, има проучване, което току-що публикувахме за ВКБОН за приложението на клаузите за семействата. С удоволствие ще ви го предоставим. Има различни доктрини за тълкуването и за доказателствата, които пречат на пълното приложение на клаузите за семействата. Иначе тези клази биха се прилагали в много повече случаи, отколкото се прилагат сега. Благодаря. Нека да припомня на членовете, които са тук, че продължаваме в 3 часа, че имаме доста работа. Първо ще се срещнем с заместник председателката госпожа Юрова, след това заместник председателя господин Скина, след това координатори. Така че заключителни коментари на докладчика. Госпожа Келер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които участваха в днешното събитие, както депутатите, така и работещите във всички отдели по Дъблин в държавите, членки, с може би едно леко изключение тук в а, а, ляво от мен. Благодаря на всички, че допренесоха с, с своите знания, с, с своите въпроси, с опита си, с решимостта си да се справят по-добре. Благодаря ви за тази положителна енергия и с тази готовност да вървим напред именно а, тази този дух ни подкрепя, мен самата и докладчите в сянка да продължим да работим. Ще цитирам няколко посоки, направления, които бяха очертани в дискусията. Административното управление. Продължаваме да работим заедно по всичките тези теми като един лост за увереността, доверието, както вие самите подчертахте, мотивацията, на основните потоци, темата за събирането семействата, също така професионалните квалификации, евентуално разглеждането на въпросите, свързани с сроковете. Има един а, вид срок, който е нормален, който трябва да се отреди, трябва да се използва, да се анализира конкретната история, конкретната ситуация. И има и не съвсем а, подходящо време, което се загубва. Благодаря, господин председател, за това, че а, отделихме тази сутрин на темата, предложена от а, мен. Надявам се, че ще продължим съвместната си работа, за да прилагаме по-добре нашето законодателство в областта на убежищата а, за а, предоставяне на международна закрила. Благодаря на вас, госпожо докладчик. Изключително важна е темата. С гордост организираме това събитие в комисията Либе. Е, естествено, че ще посветим половин ден на това важно изслушване, но все пак ви напомням, че сесията трябва да продължи. Нашето заседание продължава в Обявявам, че продължаваме работа тук в 3. А сега среща на координаторите.